Proszę Państwo, że rozpoczniemy. И така, уважаеми дами и господа, започваме с нашето заседание. Извинявайте, че закъсняхме малко. Господин Агньо се ядоса, че започваме късно, но извинявам се за това, но исках да изчакаме другите колеги. Днес е денят в който всички пристигат. И така, имате дневния ред. Точка 6. По темата за зехтина ще бъде гледана на 9 ноември. Това, за това моли докладчикът. Променя се и срокът за изменение. Срокът е 10 ноември т.е. няма много време след изслушването. Заседанието се предава по интернет, искам да ви кажа, и има превод на 16 езика. И така, искам да ви напомня за коригендума, за един е, законодателен акт. Имате версията на този коригендум. Става дума за коригендум, към регламента 1306 от 2013 година на Европейския парламент и на съвета за финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Имаме обаче един проблем, а именно Колегите от дирекцията по правни въпроси, които са изработили корекцията, те ни казват, че всичко вече е установено със съвета и комисията, т.е. корекцията е установена. Става дума за техническа промяна, която се отнася до страница 100, 603. Това е техническа промяна. В съответствие с правило 231, тази корекция трябва да бъде приета на пленарно заседание след нашето одобрение. И аз предлагам, ако няма възражение по корекцията, корекцията да въжи за приета, но на края на заседанието ще се върнем отново на този въпрос. И така, ако няма други предложения, може да приемем и протокола от 25 септември 2017 година. И така преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Става дума за предложението Омнибус и съответния доклад. Знаете, че Алберт Тейс и господин Декастро се занимават с тази тема. Господин Декастро с първата част, господин Дес отговаря за втората част. Господин Дес ни беше осведомил за протичането на тристранната среща. Според мен тристранната среща бе успешна. Искам да благодаря на комисията, на представителите на Генералната дирекция селско стопанство, благодаря и на председателството. Благодаря ви за конструктивния подход и конструктивната дискусия, която имахме. Благодаря ви, защото обстоятелствата бяха сложни, темата беше сложна и въпреки това постигнахме съгласие. Господин Де Кастро ръководи трилога като първи заместник председател и така успя да, бъде, да присъства по време на всички среща, срещи и можа да осъществи да гарантира последователността на преговорите. Благодаря на господин Дес, който води много сериозни, много сложни преговори, особено на последната права но ще му дам думата той да разкаже за това какво се случи. Господин Деси, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за въведението и за добрите слова. Аз също искам да благодаря на компетентните колеги от другите седем политически групи, които присъстваха на тристранните срещи. Те също подкрепиха резултата, който постигнахме. Преговорите бяха много сложни, много проблематични. Имаше различни становища, но така е в политиката. Трябва да се намери разумно решение и смятам, че точно това сторихме. Благодаря на всички, които дадоха своя принос за това. Господи... Благодаря и на господин Депало. Благодаря на съвета, на комисията. Климатът беше добър, продуктивен. Имахме различни мнения, но в крайна сметка постигнахме добър резултат. Най-напред искам да ви кажа как ще протекат нещата във времевия хоризонт по-нататък. Ще разделим процедурата. Говорихме с госпожа Кресле, тя каза, че ще подкрепи тази идея, но в последствие изглежда променя мнението си. Във всички случаи до четвъртък следващата седмица в президиума трябва да имаме, в бюрото трябва да имаме решение за, за влизането в сила на регламента от 1 януари 2018 година. Тоест компромисът трябва да е на лице до тогава, защото е, настоящият период приключва с началото на следващата година. И така, първият срок е четвъртък следващата седмица. След това на 30 ноември в пленарната зала би трябвало да гласуваме решението и срока ще продължи, т.е. процедурата ще продължи с заключителното решение в бюрото. Сега хоризонталния регламент, с него нямахме проблеми. При директните, при преките плащани, съответния регламент беше важно да имаме дефиницията за зелените площи. Това се налагаше от решението на Европейския съд. И тук успяхме да постигнем разумно решение, така че надявам се, че при следващата реформа на селското стопанство ще бъде също на разумна. Казва се, че зелените площи трябва да бъдат запазени за 7 години. Хубаво е, според мен, срока да бъде намален до 5 години. Държавите членки могат да се концентрират върху площи, които са в неравностойно положение според тяхното осмотрение. Където има зелени пасища, там няма вече ограничение на хектарите. На... Имаме увеличение от 0,7 хектара на 1 хектар. Тук комисията се наложи с правен акт и така факторът 0,7 не въжи. Бяха въведени допълнителни допълнителни растения. Има преми, премиите за фермерите ще се дават за 5 години след посещението в Харватия а, успяхме да постигнем прогр... напредък в развитието на селскостопанските региони. Имахме много въпроси от младите фермери в Харватия. И така, надявам се общата сълскостопанска политика ще изглежда по-добре след тези реформи. Това са промените, които ние предложихме. Надявам се на всеобща подкрепа. За тази цел ще говоря отново и с госпожа Кресле. Има проблеми с Германия и Франция за бюджета. Ингре, Инге Кресле иска да запази контрола върху преговорите. Ще има два трилога и тя се надява да получи положителни резултати, които ще са много важни за по-нататъчната процедура. Благодаря отново на всички колеги. Grazie Presidente, anch'io due parole solo per... Eh, Благодаря. Благодаря на господин Тес. Наистина, ние като комисия може да сме много горди за това, което постигнахме. Докладчиците в Сянка работиха много добре. Съсредоточихме се върху съдържанието и виждате какви са резултатите. Говорих, работихме много интензивно и успяхме да постигнем резултати в много кратко време. Имахме възможност да приложим тук едно разделяне на разпоредбите и по този начин ще успеем в началото на следващата година целият пакет селско стопанство да бъде прият. Надяваме се, че целият пакет ще може тогава да влезе в сила. Надявам се и председателят и Филип от секретарията да са съгласни с тази процедура. Може би Филип може да каже нещо за а, това, което ни очаква. А, всички глави от регламента се бавят. Всички останали глави, с изключение на селското стопанство, за това трябваше да има това разделение и ние трябва да направим всичко възможно, за да може да гласуваме на пленарното заседание в Брюксел. Да гласуваме този документ, така че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 благодаря, господин председател. Искам да взема повод от казаното от Алберт Деси и Пабло Ди Кастро. Благодаря на секретарята на комисията за сътрудничеството. Много ни помогнаха, за да напреднем по това досие. От месеци вече благодарение на парламента дава своята подкрепа, повтаря едни и същи аргументи, в крайна сметка някои от тях бяха чути. Е, е, Марет Магинес е, отрази това в текста по хранителната верига, правото на конкуренция и така нататък. В крайна сметка тази част, която се отнася до обща стопанска политика, Е, голяма част от е, предложенията за изменение са е, потвърдени, запазени. По този начин се допълва и поправя предложението на комисията за вноса от трети пазари. Колкото до до предложенията, които направи парламента в е, няколко области, е, всички те бяха одобрени и прияти от комисията. Е, ние получихме положителен отговор на много от нашите е, предложения, е, колкото до е, добавената стойност и промената и между подписане договор и доставка на съответната стока фитосанитарните условия, добавената стойност е, е, са е, отразени. Е, въпроса за нелоялната конкуренция. Предложение за текст от 2000, е, е, за 2018 колкото организацията на селскохванския сектор, трябва ясно да се каже, че организациите, организациите на производителите и кооперативите е, смятат, е, техните прерогативи са потвърдени в е, текста, в регламента ясно е казано, че правата на конкуренция трябва да се спазват в всички отрасли трябва да се договарят общи цени. Колкото до правото на конкуренция, получихме е, възможността да е, поставим под въпрос е, проект на Европейската комисия, която става дума за определени дерогации и в крайна сметка се продължи възможността, срока на, на възможността за така че в текста от 2013 година се казва, че в резултат на направените промени ще можем да се придвижваме по-бързо. Организациите на производителите в резултат на това получават възможност да засилят своите правомощия. Колкото до осигуровките, ще имаме проблем да за приемане, при приемането в съвета на а, е, нашите предложения. А, е, ясно е, че няма мнозинство а, е, в това отношение между държавите, а, сред държавите членки, за да може да се а, включи а, този пакет, който, по е, който да има изплащане. По Днес не е, раз, разполагаме с е, публични инструменти, средства за решаване на този проблем, предвид кризите, сълскостопанската, мигрантска и така нататък. Би трябвало наистина да е, отчетем това в годишния бюджет. Е, при сегашното състояние това е трудно, да не кажа невъзможно. Uh, uh, Много ви благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика и съдокладчика за работата, която са извършили. Да, работата не е лесна, но действително сте посветили много време и усилия. В крайна сметка всичко опира до това дали виждаме чашата като наполовина пълна или наполовина празна. Аз предпочитам да гледам по-оптимистично на нещата. Ето защо отдавам дължимото на сериозните усилия, които са извършени в а, тази посока. Все още обаче остава да бъда убеден, тъй като не съм убеден, че най-добрият път напред е, е да се говори за осигуровките. Никога не съм е бил убеден в а, това. Но вероятно това е спор, който трябва да проведем в друг момент. Относно действията на Генерална дирекция конкурентно способност, очевидно трябва да вземем предвид, че те ще са а, до нас в а, всяка част от пътя, когато обсъждаме следващото ОСП. Ако няма готовност да се извърши дейност във връзка с контролиране на пазарите, може би и се струва да се помисли повече в тази посока. Бихме могли да проявим някаква щедрост. Липсата на кораж обаче означава, че няма да, отдели, да се отдели особено време на този аспект. Благодаря, господин председател. Отново поздравления на всички работили по този файл. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Алберт, на Пауло, благодаря на всички сътрудници от секретарията. Наистина бяха нужни много заседания, добре ръководихме преговорите, така че смятам може да се поздравим с този резултат. Важно е за нас да получим това разделение, така че на 1 януари 2018 година да, по, да опосредстваме опростяванията в селскостопанската политика. За моята политическа група имаме малко проблеми с общата организация на пазара. Ние никога не сме правили проблеми и сега виждам е, някакви съобщения в немските медии и на базата на това виждам, че моите опасения, нашите опасения са имали право. Но в крайна сметка виждаме, че има смисъл от тези подобрения. Нека отправим поглед напред и да видим какво ще се случи. Ние ще ги подкрепим, ще подкрепим промените и се надявам да получим мнозинство при гласуването. Благодаря. Poseł Flanagan. Е, thank you very much. Um, uh... Благодаря. Много интересен е, процесът, през който минаваме. Е, признавам си, че не съм си давал сметка за, до сега за значението на важни глаголи като е, е трябва и може. Е, но в крайна сметка трябва да го осъзнаем. Добрата новина е, е свързана с е, обновлението. Нещо трябва да бъде направено в това отношение сега. Ако една държава пожелае, тя може да даде възможност на един млад е, е начинаещ е, фермер да остане в схемата за 5 години, дори да са участвали е, в нея преди тези 5 години и това е отлична възможност. Надявам се, че ще се превърне в задължителна норма. Ние в нашата страна, например, в, е, в, в тази комисия има хора от моята страна, които е, говорят за обновление и така нататък, но е, тъжен, е, тъжен факта, е, че моята страна именно настоява да се създаде положение, при което една страна може да е, постави таван на парите, които се отпускат на млади е, фермери. Аз е, лично не поемам е, срама на тези, които са го въвели, но тези, които са го направили, наистина трябва да си поемат отговорността и да се засрамят. Би трябвало наистина да се въведат чрез осигуровките финансови инструменти, което е нещо добро но не, аз съм. Моето основно разочарование е от това, което се случва от дома. Доволен съм, удовлетворен съм от това, което се прави тук, но в крайна сметка не мога да направя нищо срещу властите в моята страна. o przyszłych кроках в тези procedurze и а, други стъпки в тази процедура. Предстоят а, нататък стъпки. Ние сме си свършили работата. А, разбира се, имаме известни съмнения по отношение на аграрната област а, във връзка с а, регламента Омнибус. целият процес а, ще се забави а, заради а, Омнибус, а, но всъщност не ние ние бавим топката. Има други, е, които е, го правят. Е, тук възниква следния въпрос. Дали с е, е, напредваме в работата си и е, защото е важно селските стопани още от следващата година да започнат да е, прилагат упростени процедури, и ако нещата се развиват така бързо и енергично, тогава бихме могли да обсъждаме е, проблемите с селски стопани от съвсем друга позиция с оглед е, е, изборите 2019 и това ще засили нашата позиция. Сега е, ще дам думата на Филип от секретарията, който ще ни каже няколко думи за процедурата и след това списъка на изказващи се е, господин Луазо, след което е, господин Дес отново ще вземе думата. Господин Луазо, имате думата. Е, само да кажа, че наистина има воля да се променят нещата. Нещата върват в добрата посока но по принцип, е, по принцип нищо не е, е променено още. Колкото до е, опростяването, никакво опростяване не е постигнато за селските стопани, обща стопанска политика, въпроса с конкуренцията стои, социалните аспекти също, нищо не се е променило там това, което е направено е добро, но не е достатъчно. Би трябвало да продължим в същата посока е, върху е, същите принципи. Да, наистина сериозна е, стъпка направихме във вярната посока и това трябва да бъде отчетено. Сега нищо не може да стане от днес за утре, разбира се. Господин Яр има думата. Благодаря. Нормално е да искаме повече, но нека сме реалисти. Докладчиците в Сянка заслужават комплимент. Те намериха добър компромис и спазиха сроковете. Това е окоръжително. Сега трябва да кажа следното. Ето, ние си удържахме обещанието. Това трябва да бъде видяно от фермерите. Така че наистина ние спазихме каквото обещахме и ако нашите докладчици искаха да продължат да отлагат процедурата, резултатите, те можеха, можеха да намерят всякакви аргументи, но не ние успяхме да постигнем това, което обещахме. Така че, Нека не забравяме, преговорите за новата реформа продължават. Там трябва да насочим усилията си. Моята молба към председателя. Нека да направим всичко възможно, така че регламента да влезе в Сира от 1 януари 2018 година. На Господин Дес, благодаря. Благодаря, че говорихте за това, колко бързо работихме. Трябваше да се усмихна, когато чух, че а, наистина преговаряхме отделно по, бю, по аграрния бюджет. И, имаше хора, които из, не искаха това да се случи, но съм много горд с това, че получихме подкрепа от генерална дирекция Регио и от други посоки. Чудесно беше това, защото това ни помогна да си свършим добре работата и то на време. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че взимам думата, но има няколко процедурни въпроса, които трябва да се доуточнят. Мисля, че е, мнозина сред вас, е, пък и в съвета и в комисията, които е, се радват от резултатите от това споразумение. Сега един израз, който така ми прави е, е, впечатление, че е, би трябвало да се намери правна формулировка, в Омнибус и е, да се е, осъществи връзката с другото ниво е, бюджета и финансирането е, в е, нашата комисия е, работихме бързо и добре, постигнахме това съгласие. Сега въпросът е да се, но за да се и прилага то на практика, има няколко процедурни стъпки и проблеми, които трябва да бъдат преодолени. Ще се опитам да обясна. Първо, първоначалната ни идея ако на всички нива на преговорите се нещата се предвиждат нормално, е, тогава ще се стигне до е, гласуване и би е, трябвало да, да предвидим това гласуване за девети за, в други ден, защото за да можем бързо след това да предадем нещата към комисията по бюджет и Баджиконт. Конт е, за да влезе на пленарна зала. За съжаление, е, е, всички страни, които се събраха и разглеждаха въпроса, не стигнаха до съгласие и вероятно няма да се стигне до съгласие до края на годината, за да може омнибус в първоначалната си конфигурация да влезе в сила преди януари 2018 година. Е, при, е, би трябвало да обясним на селски стопани причините за това, за да могат е, те да, да за, и трябва комисията да направи така, че да се постигне до съответното разделяне на е, инструментите, да се гарантира е, правата на селските стопани, да се отеглят първоначалните е, инструменти, да се е, получи одобрение за това, за да е, могат да бъдат е, приети е, тези е, инструменти. Е, това, разбира се, попада в контекста на преразлежане на е, селскопанската обща селскопанска политика е, както е, стана дума на 12 октомври. Времето до края на годината е доста малко. Трябва да действаме много е, мъдро. Е, кои. Е, кой трябва с законодателите да вземат решение, съвета и парламента. Колкото до съвета, решението ще се вземе на Корепер. Е, извинявайте, че така навлизам в технически е, подробности, но трябва да е, сме наясно с тези неща. Колкото до парламента, това е заседанието на, на съвета на председателите трябва да използваме всички възможности за консултации с всички служби. Положението днес е следното не можем да вземем решение на съвета на председателите. Трябва да ги приканим да вземат такова решение. За целта ни трябва писмо, да, което да е подписано от председателите на трите въпросни комисии. Има двама, които са против, госпожа Гресли, господин Артуи и господин Шикерски е, значи след като имаме това писмо, можем да е, приканим председателите е, да вземат решение, но те не могат да го направят преди съвета да го е направил. Тоест, Корепер трябва да вземе това решение, след това съвета на председателите. Сега по календара. Нещата не са се променили особено последния вариант на този календар. Според е, него е, е, Корепер ще вземе това решение на 15 ноември сряда желателно е наистина да се е, спази тази процедура, за да е, се потвърди е, благоприятната позиция на останалите инстанции. Ако това решение на Корепер Е, ако не стане това е, в съответните срокове, времето ни ще е, се окаже много ограничено на мини пленарно заседание на 20 5 до 30 ноември. Тогава трябва да стане. Е, е, а през декември ще бъде много трудно и сме изправени пред огромен риск е, за подписването на документа, за да може да влезе в сила той от началото на 18-та година. За да се случи това, междувременно трябва Пер да вземе решение, е, е, съвета на председателите е също да вземе на 16 решение. Това е следващия четвъртък в пленарна седмица. Е, съвета може на е, сутринта в четвъртък да вземе това решение, за да може преди края на е, пленарната сесия следващата седмица това да е факт. Доста сложно е, но е възможно. Е, би трябвало е, след това на, е, в кратката пленарна седми, седмица, 25 и 30, да продължим, да, да предприемем следващите стъпки. Съвета на председателите реши, избра датата 16, съвсем точно. Това, което трябва да се направи първо, е, да е, е, председателя Таяни да информира за това съвета. Госпожа Гресли и Артуи трябва да за целта да изпратят до него писмо, за да е ясно, че съвета на председателите ще се обърне със съответната молба към Корепер и е, е, на 16 е, е планирано заседание е, на, на председателите и е, би трябвало е, по този, ако то се състои и е, изпълни дневния си ред, е, всъщност ще можем, ще остане това, което казах за е, мини пленарната сесия. Е, наистина малко еквилибристика се налага, но в крайна сметка мисля, че трите, никоя от е, трите е, институции е, не може да си позволи да се провалим, тъй като от януари 18 година всъщност януари 2019 е крайния срок за тези промени. Е, надявам се вие да използвате своите политически е, контакти. Е, господин Артюи, госпожа Гресле, председателя Таяни би трябвало да изпълнят това, което се очаква от тях, за да може да се осъществи този сценарий до края на годината. Благодаря за тези пояснения. Наистина процедурата изглежда доста сложна, но ние разбираме, става дума за политическа воля и когато има такава, всичко е възможно. Това сме го виждали в миналото. обсъжданията в политическите групи и обсъжданията с ръководителите, ръководителите на делегациите, в дискусиите в бюрото предстоят. Да видим какво ще се получи на тези дискусии. Важно е да имаме подпис от писмото, подписи на писмото от Комисията по бюджетен контрол. Да, е, всичко това изглежда доста сложно, но ние ще направим всичко възможно, така че да приложим процедурата така, както бе обяснена. Благодаря на господин Тес, на господин Текастро, благодаря на останалите колеги, които взеха отношение. Това беше много добър. Бяха много добри преговори. Е, протекли при една много добра, е, приятелска атмосфера. Е, иска ли комисията да каже нещо по този въпрос? Не. Представителите на комисията не искат думата. Добре. Но моля, поздравете от мое име и представителите на комисията. И така преминаваме към стратегията за насърчаване на протеиновите култури. Жан-Пол Дюнено е докладчикът. Вие знаете, че имахме изслушване по тази тема. Унгарската и немската делегация искаха да се състои това изслушване. На 25 септември те представиха едно изследване за соята и на базата на тези дискусии нашия докладчик описа ситуацията в областта, в сектора, но сега е дошъл момента за официалното обсъждане на темата. И така, господин Дюнано има думата да представи своя доклад. Euh, с голямо удоволствие ще ви представя този проект доклад, който е резултат на консултации на място с предприятията, с научните е, среди. Опитахме се да е, решим е, тези, този проблем – защото от години е, в Европейския съюз се е, усеща един дефицит на е, животински, на, на растителен протеин би трябва наистина да въведем един план за увеличаване на протеиновите източници на протеин в хранителната верига в Европейския съюз Забелязва се на недостиг на растителен е, протеин е, и е все по-голям така зависимост от нос. Проблемът е по-сложен. Два важни фактора има от една страна хранителната, сигурността на хранителните доставки Колкото до сигурността, световният пазар на протеин е, през миналата година е, изпита е, така бе обект на значително развитие, увеличение. Тук е, възниква въпроса с е, Китай, които се опитват да си осигурят е, износ на соя вносната соя е често обект на е, геномодифицирана. Световният аспект е важен, защото е, протеиновите е, е, е растенията, източник на протеин, е, изискват азот. Това пък се отразява на качеството на водата и въздуха. Той се получава чрез въздуха и водата всъщност е, е, трайните тревни растения е, и някои бобови растения успяват да уловят този елемент. Състоянието на нещата в момента не е задоволително по отношение на протеиновите растения трябва да помислим е, за трайни решения на въпроса, според което е, протеините да е, да произвеждаме достатъчно протеини, но да имаме и съответния марш за маневриране по отношение на растителните протеини значи в Европейския съюз така лансира един доста амбициозен план в това отношение. Е, но това изисква промяна в модела, в начините на производство. Какви са целите на този план? Първо, е, трябва да се разгледат е, суровините, и, които се използват за производство. Би трябвало да се е, избегне, е, доколкото е възможно, използването на синтетични азотни е, торове, защото те са, сега са възможност да се получават реколти богати на протеин и е, колко до, до разпре... трябва да се разпредели е, по територии съответно е, разпределението е, новите е, култури е, соя е, и е, сортове, които са адаптирани към климатичните изменения. Е, трябва да е, разнообразим е, засажените фуражни култури, би трябвало да е, инвестираме и в е, научно-изследователска е, и развойна дейност, за да се балансират производство на протеини от растителни източници или от животински. Е, трябва да е, се е, получат нови знания в това отношение, трябва да се търсят иновации и действащите на място фермерите би трябвало наистина да се възползват от това. Аз констатирах такава необходимост от, при посещенията си по места. Е, обща стопанска политика, е, сегашната е, форма на обща стопанска политика предлага съответните възможности плащанията на площ Редица е, мерки е, обаче е, трябва да бъдат въведени, като тези за екологизиране на, на селскоспанското на растениевътството, за да се гарантира съответното качество на протеиновите култури, без, разбира се, да се прибягва до генно модифицирани такива. Е, трябва да се е, използват е, Очевидно е, че трябва да се е, лансира една политика на научни изследвания. Е, в момента те е, изоставят. Е, публичните изследвания, е, е, публичните научни изследвания, финансираните от държавата, изостават по отношение на частните. Е, Политиката на съседство също е, трябва да бъде засегната, е, особено по отношение на Украина е, във връзка с изоцията на соя би трябвало да се предвиди съответното сътрудничество в това отношение, за да се гарантира качество на, вносни, на вносните протеини в е, документа от 2012 е, има от е, глава посветена на, на протеините, където се отчита, се казва, че климатичните изменения ни тласкат към промени в, и в отглеждането и политиката ни по отношение на протеините би трябвало да а, е, така настояваме пред комисията и излезе с едно силно предложение и да маркира а, е, ясни, конкретни пътища за постигане на целите. Този проект, е, проекто доклад засяга цялостната и сложна тема и проблематика на въпроса. Разбира се, очаква се да ви, очакваме да видим какви ще са резултати от дискусиите в комисията и съвета. Благодаря за вниманието. Благодаря. А сега докладчиците в сянка имат думата господин Лоза. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Е, съгласието постигнато, както каза докладчика, е, е добро, тъй като е, то ни дава база, върху която да стъпим. Е, Франция, да припомня, е, обаче беше несъгласна с това съгласие, с това споразумение. Е, резултата днес е, е, че ние обсъждаме как можем да е, прекратим, да премахнем зависимостта си от вносни протеини. Е, Разбира се, трябва да дадем възможност на държавите е, членки да е, произвеждат повече протеини, за да се гарантира съответната е, им автономия. Резултатите обаче е, в момента са на лице. Е, мисля, че можем да подкрепим е, предложените от... Е, трябва да видим другите групи как ще е, реагират на това предложение, но ние може да го подкрепим. Много благодаря. На първо място ще благодаря на докладчика, тъй като действително се наблегна на най-ключовите точки от доклада. Трябва да се постараем да намалим зависимостта си от протеините и най-вече протеините от трети страни. Така че сме много доволни, че обсъждаме този въпрос отново в Европейския парламент. Тази дискусия върви от 15 години, но е необходимо да се предприемат действия. И действително трябва да говорим не само за протеиновите растения, но и за собствените ресурси. Доклада по собствена инициатива не разглежда конкретно този въпрос, но бих искала да отправя думи към Европейската комисия, че е нужно да се разгледат и други ресурси, например използването на протеини от насекоми, както и използването на а, обработени животински протеини, които са безопасни за консумация от хората. Например, използването на протеини от а, трева и за тревени площи. Има примери от а, Нидерландия в това отношение – Действително, протеиновите култури. Най-важният аспект тук е да се повишат добивите, за да се получат още по-добри, още по-добро качество протеини от тези реколти. Искаме Европейския съюз да даде а, сигурност на растениевъдите и животновъдите в Европейския съюз. Искаме да ги насърчим, за да отглеждат нови сортове протеинови култури. Необходимо е обаче да има бизнес модел, те да имат сигурност, че ще получат възвръщаемост на инвестицията си. Така че това е изключително важно и е важно да видим как ще го направим посредством ОСП или посредством други инструменти. Благодаря ви. Да, е, съвсем правилно казахте, така е. Малко сме се намерили с котовътството през последно време за сметка на растениевътството. Сега думата има господин Агнио. Много ви благодаря. Говорим за европейска стратегия за насърчаване на бабовите култури, протиновите култури. И тук има едно обяснение. Не мога да не се съглася с първата част от него. Да, действително Европейския съюз много зависи от протеини, които се внасят от трети страни. Но след това се разглеждат някои опасения, свързани с околната среда, което го прави доста странно. Използване на изкуствени торове, които съдържат азот, също създава замърсяващ екологичен каскаден ефект, който допринася и за парниковите газове. Не съм съгласен с тези два реда, тъй като повечето протеинови култури са бобови. Тоест, говорим за грах, леща, люцерна, детелина. Те поемат азот от въздуха, не го произвеждат, така че нямат нужда от азот, няма да се допринася към замърсяването с парникови газови. И това, което в доклада не се отчита, е, че тези протеинови култури, да, произвеждат азотен оксид, обаче не става въпрос за този замърсител, който коментираме ние. Така че това трябва да се извади от доклада, тъй като е подвеждащо. Необходим ни е протеина. Няма да променим света, като не успяваме да си го отглеждаме. А този доклад се опитва да управлява на микронива начина по който фермерите го отглеждат. Не е нужно ние на ниво Европейски съюз да казваме на земеделците как да отглеждат протеинови култури ние ги затрудняваме, като казваме, че тук няма да се прилагат защита на растенията. Отглеждайте ги по био начин, но по този начин ги излагаме на огромен риск. Тъй като отглеждането им от семена е непропорционално скъпо. И риска от загуба е прекалено висок. Така че този доклад всъщност казва на фермите не отглеждайте в екологично насочени зони протеинови култури. А това, което трябва да направим е да се търси начин по който да се повишат добивите на този тип култури, особено що се отнася до соята в Съюза. Какво казваме обаче? Не, а, не, не, никакъв случай ГМО. Всичко това е абсурдно. Ако искаме да решим този проблем, трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме. С това ще приключа. Благодаря за вниманието. Так, але Уния може stwarzać варунки, развязания е, правни. Да. Но Европейският съюз може да зададе рамката. Господин Яри има думата. Благодаря. Това, което ме ядосва при политическата работа е, че всеки се съсредоточава върху своята област и няма съгласуване. Затова има нужда от е, компромиси. Да, има някои неща, които много ме ядосват при тази стратегия. Например, рапицата. Рапицата е, се казва, че европейската соя не е съвсем така но е протеиново растение. Това е тъй. Може да се получава масло от него. Това е масло първо поколение, така че нека се, се борим за това да имаме един такъв продукт. Да имаме обаче и продукти, а, от които от първо поколение се получава масло. На следващо място бобовите растения. Всичко е правилно, което чухме. Трябва да имаме е, по-интензивно селско стопанство, трябва да имаме по добър по-добър потенциал за отглеждане на тези култури. Но за пестицидите, пестицидите, за тях казваме, че трябва да има големи площи, около 300 хиляди хектари, които, върху които да не се използват пестициди, за да имаме по-намален по внос от соя. Това ме е доса. Сега на следващо място свиневътството. Протеиновите растения могат да бъдат използвани при свиневътството. Защо не? Може да се опитаме да храним свинете вегетариански, но това ще граничи с нехуманно отношение към животните. На следващо място. Па, пасищата за млекодайните крави. Програмата за подкрепа на изхранването на млекодайните крави, за съжаление, не се получи така, както искахме, защото пасищата трябва да бъдат управлявани както трябва. Тоест, е, начина на управление не беше в е, унисон с европейските програми е, по отношение на използване на пестициди и торове. Трябва да имаме компромиси и тук. И не, нека не забравяме и третите страни. Бразилия Латинска Америка, те разбраха какво се случва при нас. Те си казаха, добре, трябва да произвеждаме повече соя, за да може да изнасяме. И на следващо място, нека не забравяме класическите култури, рапицата, бобовите растения – аз съм за иновации, но нека не забравяме и нашите традиционни методи. Пан посол Бове. Oui, euh, tout d'abord, je voudrais dire que le... Първо, първия проект от текст на докладчика euh, е в добрата посока. Има няколко и измененията са положително, така не са приемливи, но искам да обърна вниманието на три въпроса. Първо бе вече поставен е, споразумението от Блеер Хаус е, от 12-та. Е, опит, е, той е опит, е, това споразумение е едно многонационално споразумение в рамките на общоостанска политика. Какъв е проблема на това споразумение е, че то не е ограничено във времето. Няма никаква крайна дата на действието му. И това е сериозен проблем ограничението е близо 5 милиона хектара, на които европейските производители могат да произвеждат протеинови растения, протеинови култури но а, в а, дискусиите, които ще се водят в бъдеще, ще е, трябва да се е, разглежда и проблема за следващия тур е, преговори по обща сладка политика е, и това трябва да стане в следващите няколко седмици. Втория въпрос. Е, Вътрешно европейски проблем съществува трябва да се произвеждат повече е, е, растителни протеини, окей, но има страни като е, Нидерландия, които е, заедно с е, Бразилия е, са построили мощни съвместни предприятия, които се финансират, т.е. Бразилия ще трансформира изцяло с е, структурата на тези монокултури. Е, тук възниква и проблема с е, обезлесяването. Третия проблем е реформата на обща политика е, при предишния е, парламент е, също се постави този въпрос и се въведе ротацията на, на културите като основен принцип. Наистина ще трябва да се въведе отново ротирането, ротацията на култури е, и е, само ако е, съчетаем тези три елемента, ще можем да постигнем целите си. Това е целта на измененията, които се внасят и по този начин ще се подготвим и за промяната, реформирането на общата политика до 2019 господин Дес има думата. Благодаря. Благодаря и на господин Дюнено за доклада. Много добри подходи, има много добри предложения, има тук. А ние ще дадем и нашите становища. Сега, що се отнася до общата стратегия, както каза и господин Яр, нещата не изглеждат много добре. От една страна имаме протеинови растения и ни трябват протеинови растения, за да не сме зависими от внос. От друга страна, разрушаваме тези култури. Не мога да разбера е, тази идея за 300 хиляди хектара. Е, чешката министърка на селското стопанство беше при мен и тя също не разбира тази идея. След като даваме по 100 евро на хектар, това са 30 милиона евро разходи, за да постигнем нещо, което имахме в миналото. Стратегията до момента беше поощряване на протеиновите растения. Сега решихме, че това е грешка – и сега казваме на фермерите да не засяват протеинови култури. Добре. Това, може би, за комисара е успех. Еми, честито. На следващо място. Трябва преосмисляне и за рапицата. 3 милиона тона рапица генно необработена, която може да се, обработ... да се използва за фураж. И това за момента също ще бъде разрушено, ако продължим с този подход и ще станем зависими от Южна Америка. Ние винаги сме засявали една трета рапица и моя син ми каза, ами, татко, с законите, които правите, аз не мога вече да си позволя да засявам рапица. Ще трябва да премина върху други култури защото разходите стават прекалено високи. Тоест, уважаеми колеги, Оказва се, че 90% от селските стопани имат една, следват една последователност при засяването сега тази последователност ще бъде разрушена, а трябва да има такава последователност, за да се осъществи, за да се осигури здравето на почвете. Не смятам, че в бъдеще много неща могат да се променят, особено в тази област, с законите, които правим. Ани посъл Шайл. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, het rapport van onze rapporteur. Eh, Благодаря, господин председател. В този доклад има много положителни предложения и докладчикът се спря точно на най-важните за нас въпроси. Ще се спра на следното. Най-напред соята и другите протеинови култури. Тези култури не могат да се конкурират с другите растения. В Европа нямаме голямо производство на тези култури. Имаме и съответните премии и нещата много се осложняват при отглеждането на протеиновите култури. Въпросът опира и до екологичното е, селско стопанство и до ограниченото използване на растенозащитни вещества. Така че трябва да мислим за други маржи при отглеждането на протеинови култури. Има големи разлики между Европа и остатъка на света в отглеждането на протеинови култури когато вземем и предвид споразумението за климата, трябва да мислим за различни мерки. Ето, например, вноса на протеинови култури. Как чрез този внос ще поощрим отглеждането на протеиновите култури? Нещата са взаимообвързани. Трябва да мислим и за производ... про... продоволствената сигурност. Всички тези неща са свързани. Нека виждаме общата картина. В крайна сметка имаме и някои области в Европа, които до момента не се използват за селско-стопански цели достатъчно ефективно. Такива области не би трябвало да да да бъдат оставени неизползвани. Има много възможности, които да използваме по-ефективно. Um, one thing that really sticks out in the report is that figure of 38%, 38% of animal... Господин Фланаган, 30% от фуража се, се произвеждат в, в Европейския съюз и ние не може винаги да гарантираме тези доставки. От екологична гледна точка няма смисъл да даваме тази, тази продукция за форажи и в същото време да се чудим защо имаме проблеми, когато става дума за климатичните промени. Трябва да направим нещо тук. Много неща се казаха, но една област остана недоосветлена, а именно, че не всички протеини са еднакви. И имаме нужда от висококачествени протеини. Някой казва, че явно могат да се заменят протеини, едни протеини с други протеини или аминокиселини с други е, аминокиселини. Това не е съвсем така. Не може да заменим рапица с соя непременно и обратно. Имахме чудесна демонстрация в нашата комисия, когато е, демонстрация представена от експерти на едно изслушване, става дума, ставаше дума за генно модифицирани и генно немодифицирани соеви култури и се оказа, че няма разлика в реколтите, т.е. няма смисъл да не се отглежда достатъчно соя в е, Европа. Моят въпрос е, може ли такава, такова производство да има в Ирландия? Естествено, но тук става дума за традиции. А, имаме традиции от последните 15 години, но какво ще стане в следващите 15 години, ние не знаем, защото става дума и за политика, и за стратегии. Дали ще имаме достъп до тези култури изобщо? Андрю. Благодаря, господин председател. Благодаря колегата Донанон за работата по проекта. Наистина това е един стратегически проект, който има геополитическо значение е, и е, кой, въпрос, който има и дългосрочно и краткосрочно значение. Знаете е, ролята на Китай в това отношение. То е въпрос, който е, ще е, няма да, чието значение ще нараства и в следващите 20 години няма да е, слезе от дневния ред. Е, затова е, има и екологичен е, аспект този проблем, е, по който вече, за който стана дума. Въпросът за климата не е въпрос на, за след 20 години. Това е въпрос, който трябва да ни занимава и днес, и на който трябва да търсим решение. Трябва наистина да мобилизираме всички ресурси и източници на протини в Европа група е, Доклада в това отношение е, е в, в добрата посока. Бих искал да насърча е, тези, които работят по него, да продължат в същия дух. Трябва да си даваме сметка за последствията. Господин Ек. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на докладчика господин Тюнено, тъй като това е много важен доклад по собствена инициатива. Като докладчик в Сянка, уважаеми колеги, искам да се обърна към вас и да ви напомня, че около 20% от соята в света се консумират от хората, но около 80% се използват за фураж. Това е много висококачествен, висококачествена храна, която се деградира и се използва за фураж. Това е жалко. Естествено, има търсене на протеинови растения и протеиновите растения довежда до разрушаването на джунглата, в различни страни производството на соя е непряко отговорна за отделянето на метан, за парниковите газове. И всичко това има и влияние върху унищожаването на хабитатите, на местообитанията на, а, на, на, на местни общности в някои части на света и на местообитанията на животните. Замърсяват се води, 3 милиона соя в света се произвеждат. В Европа не се предвижда допълнително производство на соя и аз бих казал, че Европа десетилетия наред внася соя. Китай ни изпревари по отношение на употребата на соя като фураж, но ние и по-нататък трябва да знаем, че носим отговорно, защото внасяме соя и внасяме месо от Аржентина и други страни. Страни, в които се разрушават местообитания и площи именно с целта за отглеждане на соя. Причиняваме и пред очите, когато виждам тези факти. И трябва да знаем, че тази соя е предимно гемно манипулирана. Това трябва да знаят потребителите в е, Европа. Не би трябвало да ползваме генно манипулирани, генно обработени продукти. А, тази соя се използва и като част, като съставка в животински продукти. Ние искаме устойчива протеинова европейска стратегия, така че тук трябва да помислим за една нова стратегия за внос на соя и една нова стратегия за скотовътството. Фермерите трябва да бъдат подкрепени финансово, така че да използват соя и протеинови култури, които се произвеждат в Европа. Трябва ни едно селско стопанство, което, е да, което да е устойчиво, да опазва климата и да произвежда продукти, които не са генно обработени. И това на фона на глобализацията. Според мен всички тези изисквания не са в унисон с вноса от трети страни на соя. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Дарено за предложението за текст. В Омнибус има мерки, които ни дават възможност да компенсираме е, е, пагубното въздействие от използването на пестициди. Но е, този текст ще ни даде възможност да подобрим нещата. Измененията, които внесах, имат за цел да постигне следното. Всъщност, е, производството на такива култури в Европа е постигнало много добри резултати е, тук трябва да се е, отчете и кръговата производство. растенията се използват, това са растения, които се използват напълно. Но когато говорим за бобовите, за фуражните култури, е, много е направено в последните 30 е, години, но е, пазара е слаб по отношение на протеиновите култури и това се дължи на недостатъчните научно-изследователска дейност особено е, е, протеиновите култури няма наистина да е, се е, разпространят и няма да е, постигнем желания ефект от тях, ако не се инвестира в е, публичния сектор, е, ако в публичния сектор не инвестира в е, научни изследвания. Е. Е, сега тук трябва да се спреми на отделните е, култури, като люцерна е, и други. Те трябва да се, тяхното производство трябва да се засили, като се използваме предимствата на климата в тази, в нашия регион. И разбира се, принципа на ротация трябва да се въведе в цяла Европа. Благодаря. И така с това приключваме изказваните. А, извинявайте, госпожа Магинес. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Извинявам се, че се включвам късно, но искам да коментирам това, което се е коментирало от Мишел Дентан относно изследванията и проучванията. Проблема с доставката на протеин, тъй като ние по очевидни причини спряхме да използваме а, месо от брашно от кости. Мисля, че действително ни е необходимо да увеличим вътрешно доставките на протеин, тъй като в Китай има увеличаване на търсенето на генно модифицирана соя. Тях не ги интересува каква е генно модифицирана или не, те просто ще я вземат. Така че на нас не е необходимо да гарантираме, че ще имаме доставки на соя, най-сигурният начин да го направим, е като се я произвеждаме сами. Трудностите, пред които сме изправени, е, че дори при подкрепа, обвързана с производството, може да свърши работа, но са необходими и допълнителни средства. И по-специално за подкрепа на производство на протеин съдържащи растения. Този доклад отново повдига този въпрос. Комисията каза, че ще изготви стратегия. И мисля, че, както се подчерта, Обществено финансираните изследвания са изключително важни, тъй като бизнесът няма интерес да го прави. Благодаря за извършната работа по този доклад. Ще предложа няколко изменения, които се надявам, че ще бъдат разгледани. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тази тема е изключително важна. Проведохме изслушване тук в Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Слушахме експерти от различните държави членки, които потвърдиха, че действително Европа може да си бъде самодостатъчна относно производството на протеин съдържащи растения. Това трябва да дойде от нас като депутати. Бих искала да посоча един положителен проект, който разработихме в Дунавския район. Казва се Дунавска соя този проект. Искаме да насречим производството на соя, която не е генно модифицирана. Производство от фермата до масата. И този проект осигурява и снабдяването с фураж с животни. Говорим за соя, която е сертифицирана като свободна от генни модификации. Ако производството се окаже действително достатъчно, трябва този пример да се подеме и от други държави членки в Съюза. Както и колегите вече казаха. Благодаря. Благодаря. На сега наистина приключихме с обмена на мнение. Комисията има думата сега. Господин Йен Шапс. Добре дошли, господин Шапс. Имате думата. Thank you, uh, chairman, and, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, господин Дюнано, за изготвения доклад и инициатива. За нас е абсолютно ясно, че всяка инициатива, която има потенциала да подобри вътрешното снабдяване с протеин, трябва да бъде подкрепена от комисията. Бих искал да ви припомня че в настоящата рамка за ОСП имахме успехи в тази област и по-конкретно след реформите от 2013 година по отношение на доброволното обвързано с производство подпомагане, сравнено с ситуацията в миналото. Това се отнася най-вече до соята, но и до граха и боба – като цяло има увеличение през последните 5 години в вътрешното производство с с 5%. Очакваме увеличение до 2 милиона и 700 хиляди тона соя, както и други бобови растения, което сравнено с миналото е действително рязко увеличение на производството. Ясно е, че на този етап това няма да отговори изцяло на търсенето в Европа и по-конкретно на протеиновия дефицит. Той е доста висок за всички култури богати на протеини, като соята, например. Соята е изключително важна, тъй като тя е много важна относно изхранването на животните – знаете, че се разчита на внос. Ето защо тук искам да подчертая необходимостта от изследвания. А относно фермите можем да свършим доста работа тук. В Европа имаме възможности за провеждане на изследвания, можем да адаптираме семената към нашите климатични условия, ако е необходимо. Освен това, искам да подчертая още нещо, което наскоро ясно се заяви в Омнибус регламента от страна на комисията. Ние потвърждаваме целта ни да подкрепим търсенето и производството на протеини в Европейския съюз и по-конкретно изготвянето на стратегия на Съюза в областта на растениевътството за производството на богати на протеини растения по екологично устойчив начин. Мисля, че това потвърждава ангажимента на комисията да подкрепи растителните протеини и производството им и това до голяма степен отговаря на това, което господин Дюнано и комисията по земеделие изготвят, така че очакваме с нетърпение съвместната си работа. Благодаря. Благодаря. Сега господин Даренон, в заключение. Благодаря на всички колеги. Много така полезен беше този обмен на мисли. Аз вземам предвид някои важни забележки, направени тук. Ще ги отразя в доклада. Например, идеята че трябва да имат е, някаква е, гаранция спанските производители, е, тези, които ще е, произвеждат е, е, бобови растения, например, да имат гаранция за възвръщаемост на инвестициите им. Е, е, наистина е, бобовите растения използват много повече е, азот и съответно произвеждат, отделят нитрати. Трябва да помислим и за съпътващите производства, както биогоривата. Споделям и съм съгласен с казаното до тук е, е, за, на това, което каза господин Дес, който припомня е, глобалното и смесеното селско стопанство, наистина ние имаме интерес в Европейския съюз да отразяваме, да работим и за е, качеството на е, тези е, култури, но и за е, климата. Т.е. трябва да е, сме автономни в е, производството на, на протеинови култури. и разбира се да търсим решение на проблема с е, е, зависимостта ни от внос на е, протеинови култури. Е, мисля, че са до, така положителни предложенията за изменения. Е, сега за е, различните е, е, аминокиселини в протеидовите растения. Става дума за много други растения, не само соята, които произвеждат белтачини би трябвало наистина да не е, отхвърляме никой е, е, производител на такива растения, дори и да е, производител на е, малки количества, защото всяка страна е, и всеки е, фермер, всеки е, селско стопанин е, може да е, допринесе към, е, за запълване на е, този, е, този недостиг е, Понякога генно модифицирани култури пристигат в Европейския съюз индиректно, чрез фуражите. Е, наистина мисля, че въпросът за кръговата економика, за която стана дума тук, е много е, важен. Важно е, и аз го казвам, мисля в доклада, да се е, наблегне на ролята на е, публично спонсорираните, финансираните изследвания, защото сега се правят такива, но те са твърде ограничени, локализирани и твърде ограничени и частни. Въпроса за Дунава и поречието на Дунава, наистина това е един регион, който е, се засяга не само е, повечето страни е, по поречието на Дунава и може ли работа по този регион да допринесе за борбата с зависимостта от такива култури. Комисията е наясно с това колко е чувствителен този въпрос. Е, сега наистина има елемент на несигурност. Ако Бразилия навлезе в пазарите на Китай е, и ако има заедно имат много по-голяма възможност да е, проникнат е, на, е, и да залеят европейските пазари. Това е една реална опасност. Въпросът за протеините е, е сериозен въпрос за целия Европейски съюз и неговите граждани, не само за сълскохпанство производство. Благодаря. Благодаря. Наистина това беше един е, много изчерпателен дебат. До 14 ноември 13 часа трябва да бъдат внесени е, измененията. Сега една промяна в дневния ред, е, просто защото, е, ако е съгласна докладчицата, разбира се, е, а именно да е, изтеглим напред точка 8 тъй като става дума за е, СТО, е, да разгледаме първо тази точка, е, тъй като е, директора Жан, е, Кла, Джон Кларк е тук, който ще направи съответната презентация за е, актуални въпроси е, в е, контекста на СТО, актуални сълскомански въпроси. От 9 е, до 13 септември, е, декември ще е, има, ще се проведе конференция на ниво министри на СТО ще има и делегация от парламента. Госпожа Магинес ще ни представлява там и ще представи и позицията на нашата комисия, разбира се. Сигурен съм, че ще допринесем много по този начин за представяне на нашата аграрна политика. Много теми има, които могат да бъдат обсъдени в тази връзка и мисля, че господин директор ще ги маркира и ще ви помоля, господин директор, да засегнете, така да не, да не прескочите и темата Брексит, и е, евентуалните ефекти, евентуалното последствие е, на Брексит върху СТО, е, както и всичко това в светлината на, на данъчния съюз и данъчната митническия съюз и митническата политика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички ще представя състоянието на преговорите в областта на сладкото стопанство в Световната търговска организация, по-конкретно в контакт на предстоящата министерска конференция. Освен това ще се радвам да отговоря на всякакви ваши въпроси, които евентуално имате. Ще направя следното. Искам да избегна а, изнасянето на много техническо изложение. Ще се опитам да го направя по-скоро политическо Тоест, не само да разкажа какво се случва в Световната търговска организация, но и как тези преговори могат да окажат въздействие върху настоящата общата топанска политика, както и бъдещето на ОСП. Тъй като може да се стигне до известно ограничаване на нашата гъвкавост. Няколко думи относно начина по който се възприема Европейския съюз в Световната търговска организация. Като цяло, нас ни възприемат като партньор, на който може да се има доверие, надежден, конструктивен. Ние подкрепяме многостранността и ние сме много неща, но преди всичко сме многостранна организация по рода си. Благодарение на последователни реформи на ОСП, ние вече не сме в защитна позиция в СТО. Имахме възможност да поемем водеща позиция в Найроби преди две години. И да поемем водеща роля относно субсидиите, което беше немислимо до преди няколко години. Относно реформите на ОСП, те се предприемат поради вътрешни причини за подобряване на политиките, съобразяване с финансовата реалност, но при провеждането на тези реформи винаги трябва да си даваме ясна сметка какво ще бъде въздействието върху СТО, независимо дали става въпрос за правни последствия или физически последствия. И за това ще говоря през следващите няколко минути. Предстои през декември месец в Буенос Айрес да се проведе 11-та министерска конференция. Тя се провежда на всеки две години. Там се водят преговори за правилата, споразумения за системата и начина по който ще се напредва. Какво се включва в дневния ред за следващата министерска конференция в Аржентина? Дълъг списък с въпроси и мислят обаче, че резултатите ще бъдат доста ограничени – две теми, които ще бъдат обект на преговори в Буенос Айрес са субсидиите за рибните стопанства, правила за намаляване на сумите за субсидиране във връзка с свръхулова и на второ място селско-стопанския пакет. И тук очакваме да се обсъдят четири въпроса в дневния ред. На първо място държавния резерв – след това вътрешното подпомагане, степента до която могат да се използват вътрешни субсидии за подкрепа на селското стопанство. След това правила относно разходите за памук. Това е много важен въпрос за няколко страни от Западна Африка, които произвеждат памук. И освен това възможността да се забранят ограничения за износа на селскостопански суровини. Това са нещата, които ще се обсъждат на Министерската конференция в Буенос Айрес. Ще се концентрирам върху вътрешното подпомагане, което е основният от тези четири въпроса. Освен това, това е тази точка от дневния ред, която потенциално има много пряка връзка с ОСП и бъдещето на ОСП и неговото модернизиране. Повечето членове или големи членове на СТО имат доста възможности за разходи в връзка с вътрешното подпомагане, така наречената оранжева котия – ние също имаме нашата оранжева котия с определен таван, до който можем да отпускаме субсидии. И както повечето членове на СТО, в никакъв случай не използваме пълните възможности на оранжевата котия. Бразилия, Перу, Колумбия са ни съюзници, предложиха да се намалят разходите, които е допустимо държавите членки да осъществят в връзка с субсидиите от оранжева котия, т.е. ние предлагаме да се направи таван на разходите, които се използват за подпомагане и предлагаме този таван да се заложи на нива, които да намалят разходите за всички, възможностите за всички да използват тези субсидии, без обаче да се подронват настоящите ни а, нива на субсидиране, които, както казах, са много под това, което е допустимо по оранжевата ни котия. Тъй като оранжевата котия е тази мярка, която най-много изкривява селското стопанство, ние сме готови и ясно ще го покажем на втората фаза, че можем да предприемем промени и относно синята котия. Ако в бъдещето и настоящото ОСП може да се запазят разходите по синята котия. Това са, а, това са подпомагане, свързано с а, производството. Това засяга Испания, Гърция и производството а, на памук, например. На трето място ние предлагаме и освен това настояваме всякакви нови правила и реформи в СТО. Зелената котия, която не представлява подпомагане, което води до изкривявания на пазара, да не се пипа по никакъв начин. Например, нашата програма по развитие на царските райони, тя по никакъв начин не води до изкривявания на пазара, а попада под зелената котия. Накратко, ние правим предложение, което е амбициозно, което продължава пътя на прогресивните, прогресивния напредък в сънско-стопанските политики и засяга подпомагането на селските стопани не само сега, но и през следващия период. Други членове правят много по-амбициозни предложения, например да се заличат изцяло всички видове подпомагане за всички фермери. Това е много нереалистично не само за нас, но и за повечето членове на СТО. Фактът, че днес Европейския съюз и Бразилия се объединяват около едно общо предложение, отразява начина по който ние сме се променили, начина по който ОСП се е променило ние сме много по-пазарно ориентиране и можем да намерим компромисно решение и съвместни действия с страна като Бразилия. Ще ви покажа какво означава нашето предложение на практика. Надявам се, че виждате графиката. Виждате в синия стълб допустимите разходи, т.е. това, което ни се разрешава да харчим за субсидии, които водят до изкривявания на пазара. Малко по-малко от 400 милиарда евро е стоеността, обаче всъщност ние използваме много по-малка част, по-малко от 30% от това, което е допустимо по оранжевата котия. Така че, виждате, има огромна разлика между това, което харчим и това, което ни е разрешено да харчим. Ако заложим максимално допустимите разходи за субсидии по оранжевата котия е, на, да речем, 50% от стоеността, това ще премине през синия стълб, но на практика няма да наруши това, което вече залагаме като разходи. Всички страни, които използват оранжевата котия, ще бъдат засегнати по горе-долу еднакъв начин. Това, което е за Европейския съюз, ще бъде и за Япония, Китай и всички други страни. Няма да се спирам в подробности на тази графика. Тя представлява разбивка на начина по който сме а, се променили през годините по отношение на подпомагането, което води до изкривявания на пазара. Виждате разбивката по години преди реформите на ОСП на различните етапи в момента това, което харчим е отсветено в зелено на този слайд. Виждате, че действително има съществени реформи през годините. Това е друг начин, по който да се покаже по какъв начин разходваме парите на дънакоплаците по-настоящото ОСП. Около 9 милиарда в оранжевата котия, синята котия по-малко от 5 милиарда, а зелената котия милиарда. 38 милиарда по-синята котия, по-зелената котия, извинете. В резюме, Предлагаме по-нататъчна поетапна реформа на правилата на СТО за вътрешни субсидии по начин, който изисква принос както от наша страна, така и от страна на другите членове. Освен това, нашето предложение ни позволява да запазим достатъчен марш при използване на оранжевата и зелената котия по начина, по който го правим и в настоящето. Ще се върна накратко към втория важен въпрос от дневния ред на Министерската конференция и това е държавния резерв. Така се наричат схеми, които се използват от Индия и други страни за купуване на основни храни от фермерите, често на силно субсидирани цени, т.е. те заплащат много повече от пазарната цена на фермерите и раздават тези зърнени култури на бедните. От една страна това е действително проблем от продоволствената сигурност, който трябва да бъде решен. Освен това осигурява обаче подпомагане на фермерите. Ако след това този държавен резерв бива обект на износ, това засяга други страни, като Филипините, Пакистан, които действително имат сериозни опасения във връзка с тези схеми. Постигнахме споразумение по междинно решение на въпроса за Индия. Индия ще получи правото да из... продължи да използва тези схеми без те да се а, включват в оранжевата котия. Но трябва да се намери някакво трайно решение и това ще се направи на следващата конференция. Настоящите схеми един вид са получили временна благословия на СТО, тъй като засягат традиционни хранителни култури, като Ориза, например, въпросът е дали ще позволим тези схеми да продължат да се използват, до каква степен или ще разрешим и ще разрешим ли други страни да използват нови подобни схеми? Нужно ли е да се повиши прозрачността? Трябва ли да се въведе забрана за износа? За Европейския съюз. Това не е а, огромен въпрос от критична важност, но ние считаме, че ще бъде по-лесно да се намери трайно решение на схемите за държавен резерв, ако по по-общ начин се намери а, начин да се дисциплинират а, тези вътрешни схеми. Третия въпрос от дневния ред – памукът. Много важен за така наречените памучни страни – Мали, Бенин, Буркина Фасо и Чад, тъй като те произвеждат действително много памук. СТО има мандат да наложи дисциплина при производството, субсидиите на памук има предложение да се елиминират всички видове подпомагане за памук и облегчение на тарифите. Това обаче няма да стане, тъй като САЩ и Китай субсидират своето памукопроизводство на много високи нива. Ние, Европейския съюз, нямаме а, гранични тарифи, които да засягат третия свят, обаче искаме да подкрепим испанските и гръцките памукопроизводители. Това беше част от а, техните договори за присъединяване. Ние подкрепяме и подпомагаме тези памукопроизводители всяка година с а, сума, която не е голяма от общия процент селско-стопанско подпомагане, но също време не можем да я преустановим, тъй като това е заложено в присъединителните договори производството на памук в Европейския съюз няма а, отношение към ценообразуването, тъй като ние не определяме цените в случая, а просто ги приемаме. След това следващия въпрос ограничения на износа. Индия, Украина, Русия и Египет и други страни. изкупуват от своите производители на субсидирани цени зърнени култури, но след това се разпореждат с тях по начин, който може да засегне продоволствената сигурност, стоковите пазари и тези схеми, които използват, не са непременно нещо хубаво. Страни, които зависят от вноса на такива селско-стопански стоки поискаха нови правила на СТО, за да се предотврати забраната на тези забрани за износ. Това, което искаме да постигнем е по-голяма прозрачност и предварително уведомление. Аз не съм особено оптимистичен относно резултатите от конференцията. Какви обаче са те? Очевидно, ние сме приятели на системата на СТО, искаме да се затегнат правилата, но не искаме да стане на всяка цена и не искаме да сме единствения, който ще плати. Относно вътрешното подпомагане, искаме да се постигне реалистичен компромис по етапни стъпки напред. Както казах, ще го направим съвместно с Бразилия. Това действително е символ на пътя, който сме извървели. Не можем обаче да действаме сами, нужно ни е помощи от други. Възниква консенсус а, сред някои членове относно по-нататъчните реформи на ОСП. САЩ не са в настроение да а, натискат за по-голямо затягане на правилата на СТО. Те в момента се движат в другата посока – Индия е в много отбранителна позиция, Китай пък има свой дневен ред. Ние сме необходимо условие като Европейския съюз, но не сме достатъчни. Необходимо ни е съгласието и на а, страни като Китай, САЩ и други. Ние не сме на предната линия, когато става въпрос за памук, ограничение на износа или държавен резерв други страни водят битката тук. За нас най-важното в случая е вътрешното подпомагане. Считаме, че резултата от конференцията ще бъде работна програма, която да позволи да се проучат възможностите за по-нататъчно по-нататъчната промяна в ОСП в сферата на вътрешното подпомагане. Това е всичко, което исках да кажа. Разбирам, че комисията по селското стопанство на парламента ще бъде представена в делегацията. Ще ви информираме изцяло за дискусията и развоя на събитията, за да можем да представим Европа по един обединен начин на Министерската конференция. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Това важно, ważne, abyśmy компромис и osiągali tylko kosztem ustępstw ze strony. Благодаря. Наистина важно е да има компромис, но не за сметка на Европейския съюз. Това, което показахте вие, може да го подкрепим, ние го виждаме по същия начин. Господин Андрой, Благодаря, господин председател по отношение на така мъдрото отношение, съгласен съм. Тук се обръщам към председателя всъщност. Е, когато е, е, се споменават САЩ, наистина трябва да е, бъдем много внимателни така, на тази среща в Буенос Айрес. ние се държим като добрите ученици в отличниците в СТО и по този начин можем да стигнем далеч трябва да бъдем внимателни, за да запазим своите водещи позиции. Например, ако вземем Меркосур, не може да си представим, да обсъждаме, въобще да говорим за Меркосур, ако не беше е, темата е, говеждо месо и е, етанол. Е, наистина в това отношение също е, напреднахме в преговорите. Трябва много да внимаваме. Е, трябва да внимаваме е, да е, и когато се придвижваме твърде бързо по синята е, котия, тук е, се споменаха някои е, чувствителни, деликатни моменти от е, споразумението с Австралия, но наистина трябва да вземем преди всичко това и в преговорите в Буенос Айрес. Трябва наистина. Това, което се опитам да кажа е да призова Съюза към бдителност, да не. Трябва да действаме много разумно, да бипаме внимателно, защото тук вече става дума е, за е, преговори с комисията, е, за да можем да прокараме и да гарантираме бъдещето на нашата обща стопанска политика. Благодаря. Това е добра новина Когато аз вкъщи говорих по тази тема, казах, че СТО тази рамка е добра, въпреки че има проблеми, хубаво е, че преговорите продължават. Това на първо място. На второ място. Имаше голяма критика за реформите в селското стопанство. Каза се, че селското стопанство прави неща, които прави много неща, но не получава много. До някъде е така, защото системата доста много използва възможностите на жълтата котия. Сега виждаме определена промяна и трябва да се спазва принципа услуга за услуга. Голямата реформа беше реформата на преките плащания и това не беше лесно. Сега въпрос. Нямаме обвързване с, де, с преките плащания, но има една определена част, която е както в жълтата, така и в зелената котия. В Германия има, т.е. няма никакво обвързване с плащанията. И сега се мисли за евентуално обвързване. Границите се мислят по-скоро за промени в жълтата котия. Какви промени евентуално виждате там? и при държавния резерв, публичния резерв. Най-елегантното решение би било определени части от резерва да бъдат забранени за износ. Но не искам да се меся, когато става въпрос за социални системи, като в Индия – не би трябвало да има забрани тук. Лошо е обаче, когато този резерв е, се използва за намеса и за влияние в е, световните стокови резерви. Е, за влияние върху тях. И така отново се връщам на идеята си, че трябва да има спазване на принципа услуга срещу услуга. Получаваше се напоследък впечатлението, че селското стопанство е блокиращ фактор. Това не е така. И се радвам, че именно в нашата област преговорите продължават. Thank you, sir. Uh, thank you. Благодаря на комисията. Ясно е, че тази конференция ще говори за предизвикателствата. Има някои държави членки, които не са така обвързани с СТО. Важно е за СТО да имаме амбициозен дневен ред в Буенос Айрес и е важно ние да поемем водещата роля – Важно е също така селското стопанство да е тема, по която да продължават преговорите и разговорите. Трябва да има общи правила, свързани, например, с а, публичните резерви. Искам да задам няколко въпроса към комисията. Как виждате Африка и ситуацията в Африка – по отношение на обсъжданията в селското е, стопанство. Как виждате Брексит и селското стопанство в контекста на ЕСТО? Господин Агнем, благодаря за много прегледния преглед, прегледната презентация, явно има една интервенционна система от страна на Индия. Моят въпрос каква е доминиращата култура при Индия? Освен това, какви са доказателствата за евентуални интервенции, ако има такива? И има ли цени, които целят дампинг? И е, освен това, чудя се дали делегациите от Бразилия и Аржентина ще реагират на липсата на авторизация от наша страна за определени култури като соя – Има ли някакъв отзвук на един подобен кръстоносен поход от наша страна в тези страни? Следващият оратор. Благодаря. Благодаря за обясненията на комисията. Има и обаче един отворен въпрос – вие казахте, в шотата котия трябва да има определен марш, но как изглеждат нещата за държавите членки? Защото помощите от жълтата котия се използват по различен начин. Трябва да има ясно оточнение на влиянията от тази мярка. На следващо място – щатите правителството на Трамп иска да се оттегли от ТТИП. Това беше много важно споразумение за Европа и сега изглежда, че правителството на Трамп се оттегля по принцип от международната търговия. Има конфликт по отношение на зехтина от Испания – и щатите се съсредоточават в този конфликт именно върху държавните помощи в Европа. Не става дума само за зехтина. Става дума за системата на подкрепа за селското стопанство. Господин Фланаган, благодаря. Интересна презентация. Благодаря за това. Какви са предимствата обаче за нас? Имаме определен прак и ние не го използваме и не подкрепяме фермерите, когато те имат нужда от подкрепа. И моят въпрос е, какво е предимството от това, че не използваме целият потенциал? И на следващо място – какво е вашето отношение към начина по който Трамп се държи при преговорите? Благодаря. Ясно е, че вие ни е, представихте е, неизбежните неща, е, но не казахте какво е, можем да спечелим от новото спогодба, от новото споразумение. Дефензивната, отбранителната позиция е окей, но как, първият ми въпрос е какво ще спечелим ние, какво ще получим и какъв ще е, направено ли е, направена ли е оценка на въздействието от това и е, сега е, нивото, е, стандарта на живот е много по-висок в Европейския съюз, отколкото в други региони на света. Е, така че какво за други постъпленията от е, е, селскопанското производство в е, Европейски съюз си остават високи, но има опасни тенденции и си мисля, че е добре да имаме повече прозрачност по въпроса за, за, за, за запасите, после борбата срещу е, колебанията, ценовите колебания, е, управлението на е, цените на селскохванските продукти, всичко това ни засяга и интересува. Как ще коментирате? Благодаря. Благодаря е, за е, тази презентация. От това, което казахте, вие работите отдавна в тази е, област, но не сте особено оптимист и вероятно имате основание от предишния си опит. Но въпросът е какво, как изглежда бъдещето, на къде е, вървим. В момента ние, е, нас не занимава много е, странния е, аспект в СТО, но тук се спомена и двустранния аспект, споразумение с Нова Зеландия, с Маркосур. Въпросът е, който искам да поставя, Казахте, че трябва да продължим да задълбочаваме работата си в следващите е, две години е, и това съвсем няма да е края на усилията ни. Въпросът, е, който искам да задам, който така изниква в главата ми в момента, е следния – можем ли, не е ли по-добре да имаме е, един, едно общо, многостранно, цялостно споразумение, не е, тези двустранни спогодби, които непрекъснато ни занимават? Вие сте работили в СТО от много, много време, но има неща, които ни тревожат ако бяхме е, постигнали споразумение по СТО преди, ако е, е, от споразумение по СТО е, бяхме спечелили в миналото, сега няма да е така. Ние не можем да печелим непрекъснато. Е, е, тук е, е, такива споразумения създават доста едно чувство за несигурност и доста проблеми. Въпросът обаче с САЩ, например. Знаете какво, какви са настроенията там, знаете лозунга на президента Трамп, преди всичко Америка. Когато бях в Штатите преди няколко седмици, те ясно ми казаха, че ТИТИП е, все още не е слезло от е, дневния ред. Е, ТИТИП ще се върне и то и те ще с удоволствие са готови да го пре да го обсъдят, обсъждат с нас отново, да го предоговорят дали е по-добре е, да, да е, е, участваме и да се случи вниманието си върху едно глобално цялостно споразумение, вместо е, това раздвояване е, и разпиляване на усилия по двустранни спогодби. Е, защото проблемите няма да изчезнат, нещата няма да станат по-лесни, напротив по-трудни. По така че не е ли по-добре за нас и по по-разумно просто да е, се съгласим и да подпишем това споразумение и да продължим работа е, нататък. Е, както каза господин Никълсън, така баланса между ТИТИП и СТО, наистина това е интересен въпрос. дали е, тук, е, дали едното е ерзац е, споразумение на другото или двете така влизат в противоречие едно с друго. Имате думата за отговор и коментар. Господин Никълсън, вие казахте, по големият ви въпрос, по сериозния въпрос, е, разбира се, многостранните решения винаги са по-добри от двустранните. Е, това е ясно за всички, защото е, там всички, когато всички допринасят, когато всички печелят, има повече равнопоставеност. Но 2008 ние така опряхме на камък, когато ставаше дума за отварянето на пазарите. Е, бяхме принудени да, така, да се преместим на двустранната писта. Това е, са фактите. Е, днес, е, когато става дума за достъп до пазарите, е, елиминиране и намаляване на митата, това става обикновено чисто двустранно и според мен няма в, не се задава в обозримото бъдеще възможност СТО да се ангажира с либерализация на, на митническата политика, на митата и тарифите. Но разбира се, правила за субсидии критерии не могат да се обсъждат двустранно. Това трябва да става в многостранен план. Ето защо преди две години в е, СТО ние успяхме да постигнем е, премахване на е, субсидиране на износа на експорта и ето защо днес се опитваме да направим една, още една крачка напред и да окажем натиск върху изкривяващите търговия вътрешно подпомагане от страна САЩ е, това се прави пак е, многостранно. Не трябва да избираме между е, ФТО и СТО. Е, СТО е единственото, което е, място, единствения форум, където могат да се, е, да се обсъждат дисциплиниращи мерки, субсидии или подпомагане на износа или подпомагане на вътрешното на дома, на производство. Съгласен съм напълно с е, така, предупрежденията, които отправи господин е, е, колегата, трябва да внимаваме. Наистина не трябва двустранно да намаляваме разходите си в жълтата котия, само ако и другите го направят. Да, основател. Зададахте въпроса какво печелим от това, че сме отличници. Е, това е едно колективно усилие. Ако всички се движим в една посока, посоката, която сме избрали, от това печелим. Както казах, е, ние е, при е, така въвеждаме някаква дисциплина по вътрешното, е, е, подпомагане на вътрешното производство, само ако си запазим известно пространство, в което да подпомагаме вътрешните, за вътрешни помощи и субсидии от жълта котия. Господин, вие по, по, по попитахте, поставихте въпроса за е, обвързаното подпомагане. Това е подпомагане по синята е, котия. Е, тоест, е, там където разходите не увеличават производството или цените, е, се основава върху е, определен брой е, хектари или определена площ или определен брой глави добитък. Е, това е наистина е, една, така, един преход от под подпомагането по е, зеления и синия, е, зелените и синята котия. Ето защо настояваме, ако се водят е, преговори в бъдеще по, по, по помощ и подпомагане по синята котия от, в СТО, нашата синя котия да има такава стойност, да има по нея политика на постепенно а, елиминиране. Достъпа до пазарите обаче не е на дневния ред на СТО. Само субсидиите в селското стопанство са в дневния ред на това заседание. Поставихте въпроса за е, е, публичните е, запаси и публичните дялове. Е, наистина, Индия изкупува на раздути цени от е, фермерите. Е, само тези, които произвеждат основни продукти, след това ги складират и ги пускат на пазара на по-ниска цена. Значи, е, някои от тези запаси се изнасят е, поне косвено и е, страни като Пакистан или Филипините, които произвеждат ориз и пшеница, се намират в доста неизгодно положение по отношение на индийския пазар и на износа към други части на Азия. Това е и е, проблема с публичното складиране. Използва се. Е, е, с, с него може да се злоупотребява, е, като е, се изкривяват субсидиите за е, някои е, конкретни продукти. Е, е някой от вас зададе въпроса за ГМО и нашата е, политика срещу ГМО ни е, създава проблеми с е, САЩ и СТО. Не бих казал, при сегашната комисия, сегашната комисия може да хареса или не, но ние сме одобрили около 50 различни щамове, ГМО щамове, предимно соя и е, е, за фуражи и е, храни е, за добитъка. Това, което смущава САЩ, те знаят какво е нашето мнение по ГМО. Това, което ги притеснява е, че ние не прилагаме правилата както трябва и достатъчно бързо, което е странно. Много неща се правиха последните две години но наистина е, напоследък няма кой знае каква остра реакция от е, е, САЩ по ГМО. Господин Декулов постави въпроса за африканското отношение по въпросите. Африка не е монолитна, има огромни различия между отделните страни и тяхната позиция поради политически и економически различия но ако има някаква обща тенденция, е, е, това е, че африканската е, група иска да бъде освободена от всякакви дисциплиниращи мерки и е, така се опитват да, да е, заобиколят е, правилата. Е, сега. Е, тези, които изкривяват пазара, Китай, Индия и други, използват много публични средства за изкривяващи субсидии. Да погледнем спора около памука този проблем и Западна Африка, този е, проблем не се държи на субсидиите и помощите на ЕС към Гърция или другаде, а на подпомагането от страна на Китай. Е, това, което ние правим е капка в морето. Е, Китай наистина ги помага за да прокара своят памук към тези бедни развиващи се страни. Господин Гарсия постави някои доста важни въпроси. Може би аз не наблегнах достатъчно, затова повтарям. Няма да приемем нови правила в СТО по селското стопанство, правила, които биха ни попречили да се ползваме от е, сегашните нива на подпомагане по линия на е, синята котия или което ни лишава достатъчно е, пространство за маневриране. Ако други страни е, се присъдят към нас е, и са готови да реформираме е, това, е, те са добре дошли, но няма да, по, да го направим сами. Споменахте и редица конкретни случаи е, свързани с е, САЩ. Мислех, е, че споменете и маслините, но вие не, не, не го направихте. Да, имаме редица търговски бариери и неща, които ни притесняват като търговски бариери, които САЩ поставят пред нас. Опитваме се и работим много сериозно за отстраняването им аз е, поглеждам господин Декастро и други, е, когато те отидат в Вашингтон през декември, е, във връзка с е, групата за трансатлантически отношения. Е, така, разчитам на тях да поставят много остро и сериозно тези проблеми, за да няма блокаж и протекционистични мерки от страна на САЩ по отношение на маслини и други продукти. Господин Фланеган, попитахте каква е ползата ни, поне в СТО е, САЩ, честно казано, не се интересуват, е, не, не, не, не са готови да договарят многостранни решения в СТО. Е, САЩ в момента работят по системата за разрешаване на, на спорове между правителства и търговски дружества. Това е основният им интерес в момента. Така че САЩ днес на този етап не са готови да договарят е, важни нови норми и правила за СТО. Вероятно това ще се промени с времето, но в момента това е положението. Мисля, че отговорих на господин е, Никълсън е, по отношение на споразумението за свободна търговия и СТО. Едното, в едното преобладават двустранните договорености е, тези е, е, споразумения за търговска търговия, за свободна търговия винаги са така второто та възможност, към която се прибягва. И последния въпрос за Брексит. Колегата, който го зададе, си тръгна, но мисля, че това не пречи да обясня да, и вие поставихте въпроса също. По принцип, този въпрос има два аспекта е, от гледна точка на СТО. Единият е, е управлението на, на е, тарифни, митническите квоти и след, втория въпрос е кога е, Обединеното кралство ще е, направи своя график за вътрешна е, но подпомагане, подкрепа. Значи първо жълтата котия, която ние говорим за нея като европейско подпомагане, което има таван това е там кафявите е, част от стълбовете на дъното, значи имаме съответните е, е средства предвидени от 110 е, милиарда, 28 е, или 9-10 милиарда сме похарчили как е, отделяме от това е, дъла на Обединеното кралство. Разглеждаме е, техния дял и процент при присъединяване към Европейския съюз. Е, не е много сложна методологията. С, при всяко ново разширяване на Европейския съюз ние добавяме към е, е, отпуснатите средства съответните разходи от е, кути, е, жълтата котия за всяка държава членка, а сега можем да тръгнем по обратен път, да извадим, е, когато една държава членка напуска Европейския съюз, от общия обем да извадим дела на Великобритания вторият въпрос, е, по който работим в е, СТО, това е, е квотите. Да кажем, имаме 100 000 квоти за пилешко месо в, към Европейския съюз. Към, значи, ако Обединеното кралство напусне, трябва тогава да си из, представи собствена така, програма и, и график е, това се отнася квотата за, за пилешко месо, е, вземаме общия обем, е, търсим каква е потреблението в Обединеното кралство, да кажем 15 000 тона и е, след, ако бъдещата, е, е, бъдещата потребление 85, като извадим тези 15, е ясно. Тоест, тук това е обратния подход на този, който прилагаме, когато се присъединяват към Европейския съюз страни, когато той се разширява. Това означава, че трети страни, това няма да се отрази на трети страни. Ако едно разширяване или свиване на Митическия съюз не се отразява на, третите, е, на трети страни, е, защото достъпа до пазарите ще е един и същ е, за тях преди или след Брексит. Сега тук говорим за економически чувствителни квоти, захарта, пилешкото месо, говеждото, може би някои зеленчуци и плодове, но общо взето е, това, е, разглеждаме ги като цяло и ги разпределяме за всички 27 и обрението кралство според потреблението. Съгласни сме с, по този подход с другите държави членки. Само преди седмици представихме този подход в Женева и нашите партньори Австралия, САЩ, Нова Зеландия е, имат редица въпроси, редица неща ги смущават. Трябва да бъдат успокоени, че нашата статистика е, е вярна и ние сме открити в дискусията с тях. Dziękujemy panie dyrektorze za informacje, za odpowiedzi за wymianę поглонду. Благодаря за тази информация, благодаря за този обмен на мнение с вас, господин директор. Надяваме се естествено да постигнем добър резултат в Буенос Айрес при срещата на министрите. Желаем ви успех и с интерес очакваме следващото ви посещение на което ще ни осведомите какво сте постигнали на срещата. И така, ако няма други коментари, приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви още веднъж и ви желая успех при трудните преговори. Сега продължаваме с точка 7 от дневния ред. Благодаря на докладчицата в тази точка и благодаря за това, че можахме да отложим тази точка. А сега госпожа Данчила ще ни запознае с нейното становище. Става дума за изоставащи региони в Европейския съюз. Това е доклад по собствена инициатива от Реги, а ние излизаме със становище по него. Важно е да вземем отношение по тази тема, защото към изоставащите региони има много региони, селскостопански региони. Тоест, за това давам думата веднага на госпожа Данчила. Благодаря. Европейският съюз е един от най една от най-богатите части на света, но има много разлики, разлики между регионите. 47 региона в 8 държави членки са изоставащи региони, региони с ниски доходи. С доход от глава на населението, който е под средния за Европейския съюз, но региони в същото време, в които има висок растеж. Е, има потенциал за висок растеж. Има региони, където доходите растат, но които в същото време са все още под средното за Европейския съюз. И тук това са най-вече региони в южните страни и в източната част на Европа. Затова <clears throat> важен финансов инструмент тук е втория стълб на селскостопанската политика. Важно е да се използва този инструмент именно в тези изоставащи региони. Има нужда и от допълнителни финансови стимули. Селското стопанство – дава възможност за създаване на работни места, особено в изоставащи региони, региони с ниски достъп, е, доходи и нисък растеж. В същото време трябва да се защити природата и да се опитаме да се задържат хората в съответните региони. Трябва да се укрепи за тази цел конкурентоспособността на тези региони чрез съответни проекти. Мисля, че е важно да се мисли тук за местни мерки, които да отговарят на, мер... на местните изисквания и нужди. Смятам, освен това, че е много важна инфраструктурата за изоставащите региони. Важна е също така и връзката с интернет за изоставащите региони. Така могат да се привлекат експерти и високо квалифицирани хора, които да работят в тези региони. Омрежаването на изоставащите региони е важно за създаване на партньорства в областта на науката, изследванията и иновациите. С това може да се подобри развитието на селското стопанство и да се поощри економическия растеж в тези региони. Това е накратко моето становище. С интерес очаквам вашите коментари, колеги. Благодаря, господин Андра. Euh, euh, Първо, благодаря на докладчицата и я поздравявам за тази важен опит да се решат доста проблеми чрез този доклад в общата стратегия за развитие на регионите. Мисля, че важно е да се предлага, прилага подхода отдолу нагоре това отношение доклада е, върви в е, така черта е добра е, перспектива, е в добрата посока. Е, това, което се прави е достатъчно, но все още е, е, е необходимо, но не е достатъчно и е, наистина би трябвало да се наблегне на, е, на е, селските райони. Има е, някои като Пиемон и други е, региони, които са в е, по-така е, не, не чувствителни в това отношение. Говори много, но не правим достатъчно за намиране на баланс между градските и селски райони. Тук ОСП наистина може да е, изиграе своята роля в е, търсенето на такъв, е, такъв баланс между градските и селски райони. Благодаря. Аз а, искам да кажа от мое име, от името на политическата ми група, че приветстваме този доклад. Той е балансиран и се опасяваме, че в рамките на следващата многогодишна финансова рамка може да се упражни натиск върху кохезионния фонд. Смятаме, че е много важно да няма ограничение на кохезионния фонд специално за региони с ниски доходи и с слаб растеж. За нас е особено важно да подчертаем точка 2, а именно да се вземат предвид проектите лидер. Тези групи трябва да могат да дадат своя принос за растежа. На следващо място цифровизацията. Тук имаме нужда от повече от, от, от, от уточнение, защото това не е само шанс, а в, защото в някои области може да има загуба на работни места. Трябва да има балансирано обучение тук. За нас, освен това, много е, са важни и партньорствата за иновации. Мисля, че в много държави членки има голям потенциал, който още не е използван. Особено тези партньорства за иновации, за разпространение на добри практики, за умражаване, тези партньорства трябва да излязат на преден план. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на, за, на докладчицата. Мисля, че докладът е много важен. Важен повече за някои държави членки и по-неважен за други, особено за периферните държави членки. Той ще е от голямо значение. Естествено става дума тук за страните с по-нисък жизнен стандарт. Разликите са големи. Не сме си свършили домашната работа. Ще се спра на някои от причините за проблемите. има отлив от селското стопанство и от селско-стопанските райони. Това е проблемът. Причината за него е, че е, хората не виждат перспективи за развитие. Добре, е, в момента имаме системи за подкрепа, но какво ще се случи в следващия отчетен период? Няма яснота, няма сигурност. Ще има ли възможност за инвестиции? Това не е ясно. Хората трябва да имат доверие, да имат спокойствие за бъдещето си. Това беше основно и за младите фермери. Трябва повече предвидимост, защото много от услугите се оскъпяват и това кара хората да напускат селскостопанските райони. Особено когато говорим за скотовътството, хората трябва да могат да знаят, че ще имат сигурно битие, когато работят в този сектор. Това са основните проблеми. Те трябва да бъдат решени. Тогава може да очакваме напредък. Основен друг проблем е несъответствието при помощите в Европейския съюз. Понякога помощите се различават понякога двукратно за някои региони. Комисарят каза, че няма да има повече такава, такива разлики че помощите ще бъдат единни за целия Европейски съюз. Надявам се това при следващата многогодишна финансова рамка това да е факт. Всички трябва да имат еднакви възможности за конкурентоспособност и за помощи. Сега вторият стъп, стълб. Той е много разнообразен, има много разнообразни мерки включени в него – но, що се отнася до програмата Лидер, там има ограничение. Там има определен процент, който трябва да бъде използван само за програмите Лидер. Това трябва да се осигури, това трябва да се гарантира защото в противен случай се подкопава същността на програмата Лидер. Благодаря. Благодаря. Моля, спазвайте времето за изказване, господин Фланек. Good idea. Моля ви да не се изказвате по-дълго от докладчика. Да, добра идея. Тези райони зависят повече от втори стълб. Говорим за опростяване, но в втори стълб няма опростяване, дотолкова доколкото финансирането, което е на лице, се използва за полудържавни агенции. Благодаря на колегата за доклада. Много е, е добър, но мисля, че ако действително искаме да помогнем това, което трябва да направим като депутати за изоставащите райони, е да идваме на работа, тъй като няма достатъчно хора на работа и това е наистина позор и обида. Благодаря. Благодаря. Когато говорим за е, слабите, структурно слабите региони, говорим за отдалечени такива, е, островни и други. Но има и много е, подобни региони в държавите членки, които са в центъра географски, така да се каже, и е, все повече нашата политика е такава, че все по-такива слаби региони ще се явяват. Тук вече нещата опират до политиката на комисията, до средствата, които се заделят за тези райони. Моето впечатление е, че твърде малко средства по линия на кохезионната политика постъпват, стигат до тези е, райони. И е, твърде малко до селските райони. Сега е, докладчицата има думата. Domnule președinte, cu siguranță pentru zonele rămase în urmă, agricultura reprezintă un factor. Da, наистина. Селското стопанство е много важен фактор за изоставащите региони. И за много от тези региони това е единственият източник на доход. Аз съм убедена, че вашият принос ще обогатят това становище – вашите коментари, вашите изменения. Може да ги подадете и всеки коментар ще осветли съответен аспект от ситуацията в изоставащите региони. Сигурна съм, че това ще помогне много на моята, в моята работа. Благодаря. До 10 ноември е срокът за подаване на изменения. А през януари тези изменения ще бъдат обсъдени. А сега преминаваме към последната точка. Това е коригендума 1306 от 2013 година. Това е корекция от 17 декември. Няма възражение против тази корекция, така че смятам, че този корекция може да бъде приета. Благодаря ви. В четвъртък в 9 часа ще се видим отново. Не забравяйте, моля, тогава картите си за гласуване. Приятна вечер. Закривам заседание.